Благодаря, господин председател. Това е важен. Вашен момент в заключителната работа на нашата комисия по въпроса за кризите на кризата. За да можем да пристъпим към втората част на нашата работа. Ние подходихме по малко по-различен начин в сравнение с първата част от нашата работа. По време на първата част от нашата работа имахме много случаи, да разменим мнения по обсъжданата тема. Вярвам, че всички ние искаме на този финален етап на нашата, работа на нашата комисия по въпроса на кризата да работим така малко по-спокойно, ако мога така да кажа. И оттам именно доде идеята за днешната среща защото преди да оповестим нашия окончателен проект, да разменим мнения по отношение на целите на нашата обща работа, която трябва да продължим. Като си припомних дискусиите, които сме имали до сега, особено дискусиите с комисията и с националните парламенти, стигнах до заключението, че до сега сме фактически водили един дебат. И сега, кога, и кога, в началото на втората част на нашата работа, и заключението, което изпъква в резултат на тези дискусии, това е заключението от вашите приноси, и мога да кажа в заключение следното. Всичко това, което а, а, беше решено в първия доклад, не трябва да бъде дискутирано наново. В първия доклад имаше а, два пункта с Мат Харас и за други. Разговаряхме надълго и на широко. Дали трябва да се задоволим да поставяме въпроси или трябва да идем по-далече, да се опитаме да определим стратегическите насоки за бъдещето. И поради това, че съзнаваме нашата политическа отговорност, ние се изправихме на второто решение. Тоест, първият междинен доклад, трябва да подчертая, това е междинен доклад, трябва да направи много сериозни заключения по същество, по отношение на нашата ориентация и европейското послание, което трябва да проистече от работата на нашата комисия не предлагам да дискутираме наново нещата, по които вече сме решили и са, които са установени в първия доклад. Затова редакцията, която предлагам, се придържа много строго към а, този постулат. Да не отварям на ново решени въпроси. Второто, което искам да кажа, е следното. Както и през първият етап на нашата работа, наша задача, не нямаме за задача да се намесваме в текущата законодателна работа. Какво значи това? Целият пакет за економическото управление, който в момента е в ръцете на Комисията по економически и парични въпроси и целият механизъм за функциониране на този контрол, укрепването на пактът за стабилност и растеж – продължават, тази, тази работа ще продължи и ние нямаме намерение да се намесваме в нея. Тук става дума за някои много важни, важни пунктове, важни въпроси, важни за всички ни. Но, ако ние чрез нашия окончателен доклад се опитаме да повторим по незаконодателен начин това, което вече в момента се решава по законодателен път, ще можем по оптимален начин а, да изпълним своята работа. И затова с този доклад в никакъв случай не трябва да от, повдигаме на ново въпроси в този доклад, а, които смятаме, че няма да бъдат решени в законодателния пакет. И накрая заключението, до което стигнахме всички по време на нашето обсъждане на бъдещите насоки. По същество това беше следното. Е, в съответствие с е, духа на нашия мандат, ние решихме по един амбициозен начин, е, чрез един европейски подход, споделен от мнозинството от членовете на тази комисия, да анализираме какво ще стане в дългосрочен план. И струва ми се, че по това се съгласихме. Ако някои не са съгласни с това, готова съм да ги слушам. Но мисля, че се съгласихме, че трябва да използваме този доклад, за да хвърлим поглед към това, как трябва да се развива европейското право, европейското законодателство в бъдеще. И макар и в момента да върви преразглеждане а, на договора в сегашните обстоятелства, а, особено във връзка с управлението на държавните дългове. А, всички сме съгласни, че това не е последното преразглеждане на договора. Ще, вероятно, в крайна сметка ще се стигне до още нови а, поправки в договора и сега е момента да посочим какво трябва да бъде обект на дискусия сега а, и за в бъдеще. И бих искала да видим дали всички са съгласни с този подход. Сега а, ще се спра на документа, който ви е раздаден. Пак ще повторя. А, дискусиите, които сме водили, понякога доста сложни така лакатушни дискусии, в които вложихме много енергия, които са достигнали до решение, не трябва да ги започваме отново. Искам и се в края на днешното заседание, имаме достатъчно време за това, да си тръгнем с е, ясно решение за това, че даваме подкрепа на структурата на този доклад. А, това, което ви предлагам, е да се спрем на шесте въпроса, така както те бяха единодушно утвърдени от координаторите на тяхното заседание. Втората част от нашата работа ще продължим възоснова на тези шест въпроса, около които ние организирахме нашите изслушвания, възоснова на които политическите групи, организания и възоснова на които ние сме готови днес да обсъждаме и да направим своя принос към този окончателен доклад. Защото пак ще кажа, ако се върнем към това, почнем да се връщаме към това, по което вече сме се съгласили, няма да свършим добра работа. Искам също така да напомня, че във втората част на нашата работа направихме следният избор. Да работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия и мисля, че това отговаря на духа на нашата работа, относно междуправителствения и общностния подход, така както ние ги разбираме в нашата комисия. И също така придадахме голямо значение на нашите разговори с националните парламенти. това не беше лесно, тъй като, знаете, не е лесно да се организира тези срещи. Техният дневен ред, дневният ред ни е, беше доста натоварен но ние приехме гости от е, холандският и френският парламент, а също така и наши мисии е, отидоха в Португалия, в Испания, две страни, е, които имат значение в светната на оценката на кризата и държавния дълг. Имахме разговори с Германия, имахме мисия в Гърция, една пълна мисия в Обединеното кралство и в Чешката република. И също така, както вие споменахте, националните парламенти отговориха на въпросите, които ние им зададахме в въпросника. И мисля, че като си имат предвид тези предварителни забележки, можем да започнем дискусията как да оформим този окончателен доклад. Първата тема се отнася до рисковете и залозите на държавния дълг и кризата на еврото. Мисля, че трябва да се опитаме да излезем малко извън а, тази тема. А, да отидем по-далеч от законодателните дискусии, които сме водили вече по този въпрос и да помислим как да а, създадем една а, истинско, истински европейски трезор, истинско европейска и, и как да се а, обобществи а, държавния дълг, так, как да се поемат общо отговорностите. А, по втората тема, а, глобалните е, дисбаланси и глобалното управление. Мисля, че тук има три въпроса, е, които заслужават внимание. Първият се отнася до е, равновесието. Нещо, което беше споменато вече в междинния доклад. А, и в, в, искам да благодаря а, на колегите от а, политическите групи, които а, помогнаха за създаването на този за синтез, а, до който стигнахме. Но а, как да привлечем Китай към един многостранен подход? Това е като че ли главното, което е нашата задача и по което трябва да помислим. Защото иначе ще изпаднем в едно положение, където има едни двустранни отношения между САЩ и Китай, а ние сме останали на страна. Наред с това, съществува проблема за достъпът до суровини, за функционирането на пазара на, суров... пазара до суровините, общо, а също така и ролята на Г20 в това отношение е, и как да се вървим в бъдеще. Третият е, въпрос е, се отнася по-широко до финансовите пазари. И е, знаем, че там съществуват известен брой лоши практики, недобри. И техните последици за реалната економика са отрицателни, много дълбоки. И ние не, не можем да не ги вземем предвид. Е, споменавам е, особено примерно е, сливането между Deutsche Burs и Nasonex. Това не е очевидно окончателният, стъпка. Това е един дълъг процес. Нашият председател не един път е споменавал тези тенденции, този, тези процеси. Но като имаме предвид субектите, които участват в финансовия пазар и които участват в финансирането на световната економика, говоря специално за големите инвестиционни банки, и като се има предвид капиталите на Deutsche Börse, на, на германската борса, фондова борса, мисля, че този въпрос е нещо, което не е, е отразено в законодателните текстове, върху които се работи. И е, трябва да вземем е, предвид реалността на това как функционират финансовите пазари. Не, не бива нито за секунда да изпускаме това от поглед. Има и един друг аспект – какво всъщност е а, така, един истински а, надзор? А, не трябва да забравяме и необходимото преразглеждане на многостранните търговски системи. Така наречените мифове. А, и, е едно от ясните послания на нашия доклад, на първия ни доклад, беше а, и, ясно да заявим, че финансовите институции трябва да допринасят за развитието на реалната економика. Но това, което показва това сливане, това са съществуването на два риска. Първо, ексесивно, прекалено уедряване на финансовите организации и подобна загриженост, подобна загриженост бе спомената от няколко колеги. Но съществува рискът от създаване на спекулативен балон във връзка с това. Защото когато има а, чужди капитали, а, подхранвани от а, големи а, е, огромни капиталови потоци, може много лесно да се получи един нов спекулативен балон, особено спекулация с недвижимости. И наред с това, за реалната економика съществува рискът купуването, изкупуването от трети страни, от капитали на трети страни, част от нашите промишлени мощности. И моят е, приятел Оли Смит веднага ще бъде обезпокоен, ще ме обвини, че съм за протекционизъм. Но, а, мисля, че трябва да обърнем внимание на този въпрос, защото трябва да помислим как да вър... ще вървим напред, как да финансираме реалната економика, а, как да осигурим добавената стойност, която трябва да, да, да, да дава Европейския съюз, как да извлечем полуките от миналото. И за да приключа по тази точка, ще кажа, че механизмът на, за надзор на финансовите пазари, такъв какъвто съществува до сега, беше механизъм, който се отнася до финансовата стабилност. Разбира много добре, че ЕЦБ има мандат да наблюдава макроекономическите рискове, но този надзор трябва да е свързан с финансовата стабилност, а не а, с нещо друго. Про, т.е. трябва да е, има за цел финансирането на реалната економика. А, защото осигуряването на подобни капитали за финансиране на реалната економика е нещо много важно. А, трето, Как да помислим за една нова а, международна парична, парична система? Няма да говоря надълго по този въпрос, а, защото по този въпрос се говори не един път. А, е, мисля, че, имам, че сме съгласни, че Г20 а, трябва да бъде укрепена като организация, институционализирана, а, да бъде свързана с останалите е, институции, създадени в Брентън Вудс, е, и е, мисля, че трябва да поговорим за това как е, може да се реформира създадената в Бретън Вуд система, независимо от съществуващите финансови институции и правителствата. Мисля, че и други в нашата комисия мислят като мен по този въпрос, но би било добре да го кажат, за да сме сигурни. Друг въпрос, който бихме искали да повдигнем, това е устойчивото повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз, специално внимание на иновациите, което трябва да се отдели и на растежа, економическия растеж, разбира се. Съвсем телеграфно споменавам всички тези точки, защото вече говорих доста дълго и искам тук обаче да ви обърна специално внимание върху два въпроса. Първо, въпроса за вътрешния пазар. Това е въпрос, който сме дискутирали нееднократно по време на първата част на нашата работа. Въпрос, по който и комисията ИМКО, и а, е, комисията по въпросите на заедостта е, е, са казали какво мислят, обсъждали се ги. Не става никакъв случай да започваме на ново дискусия по този въпрос но да видим каква е динамиката в а, тази област и как тази динамика се свързва, което за мен е един друг важен структурен проект на Европейския съюз, а именно идеята, която до сега като че ли все още остава във форма на намерение, като намерение, а да се създаде една европейска енергийна общност. А, мисля, че и в... тук е важен и въпросът за образованието. Доста много се говори по този въпрос. Сред европейските предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, това може би е предизвикателството с главно П, ако мога така да кажа. Този въпрос е засегнат и в Лисабонската стратегия, и в стратегията за борба с бедността, и за подпомагането на образованието и обучението в едно сложно общество. Това са важни, това са важни теми, несъмнено. Няма да говоря по-дълго за тях обаче. И на послед пето място, освен економическото управление в Европа, съществува и, и, и въпросът а, за а, внасянето на изменения в а, договора който вече споменах. Моят колега Жо Лайнен в Комисията по економическите и парични въпроси е внесъл изменение към доклада по бюджетните въпроси, за да се отвори наново темата за бъдещото изменение, внасяне на бъдеще изменение в договора. Въпросът е, ще има ли въз... воля в тези рамки да се направи отново това предложение. Защото аз трябва да ви кажа, лично съм убедена, дълбоко убедена, че няма да спрем до тук, че ще има многократни изменения на договора в бъдеще. многобройни ревизии и затова не, не справя да смятаме, че ще останем там, докъде сме стигнали днес. В момента има едно преразглеждане на договора, което за първи път е свързано в което обаче е, е, участва много малко или би казала формално Европейският парламент. Това да кажа, че всички предишни изменения на договорите бяха подготвени по така, е, инициатива на Европейският парламент. Не говоря за тръжните процедури, за РОК, за Мендес Девиго, за редица други е, доклади. Но това бяха документи, които е, дадаха, е, бяха стимули за изнасяне на изменения в договора. А в момента, когато се, има инициатива за преразглеждане на договора, обаче когато подобна подобно преразглеждане предстои, ние нищо не правим Нищо повече от това да се опитваме да се, а, а, да се ревизира начина на гласуването. А, разбира се, а, а, начинът на гласуването в европейските избори е важно, а, но, а, но има други въпроси, които имат критично значение. Финансер, euh, la valeur и накрая, а, искам да ви, а, да ви кажа а, съвсем а, откровено, а, очаквам с голямо нетърпение да чуя какво мислят и какво желаят колегите депутати по този въпрос. Какво мислят а, а, а, във връзка примерно с доклада, който гласувахме вече, който се отнася до този въпрос. до проектираните облигации. и това е, несъмнено е въпрос, който трябва несъмнено да бъде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 que foi desenvolvido nos últimos... Нека да продължа нататък. Предлагам работата, извършена в комисията наскоро, да бъде преразгледана, както и това, което са заявили политическите групи. Според мен всичко би трябвало да бъде събрано на едно място от секретарията, съответно да се излезе с едно резюме на всички тези идеи и имайки предвид казаното от Перванш и допълнителната информация, разбира се, мога да заявя, че резюмето, което секретариатът трябва да направи, ще даде една обща представа за всички становища, изразени от всички оратори и политически групи. Благодаря. Darf ich da eine Nachfrage stellen? Ähm може ли да задам един допълнителен въпрос, казва председателя? Може ли малко по-подробно да, да, да изложите становището си? Имате ли превод? Е, това, което казах, сега ще го повторя на английски. Разбрах ви, разбрах ви, да, казва ораторката. Та какви са въпросите, които липсват според вас? Е, това, което казах току-що беше съвсем ясно, господин председателю. Заявих, че поясненията, които ни дадоха, ни даде е, госпожа Береш, автор на доклада, отразяват един консенсус е, според НП, Тоест, не трябва да дублираме работата на други комисии, амбициозен подход, и бъдещето на доклада е нещо, което също одобряваме. Шесте въпроса, те са чудесни, с това сме съгласни. Така или иначе обаче, проекто доклада, който ни представя в писмен вид авторката, не отразява казаното от госпожа Берес и от групите е, в предишни дискусии. Поради тази причина е, искаме да попитаме дали секретариатът не би могъл да изготви един работен документ, който да отразява всичко онова, което не е отразено в е, доклада. Перванш съвсем подробно засегна определени въпроси, които наистина са консенсусни. Те са свързани с посланията, които трябва да изпратим, ключовите въпроси, които трябва да съдържа окончателния доклад. Но нейният доклад по-настоящем не отразява всичко това. Тоест, има разнобой между казаното от нея и това, което е записано в проекто доклада, според мен. Така че, според мен, наистина тук а, има противоречие. Роберт Гъвес е следващия. Merci, euh, monsieur le président. Euh, tout d'abord... Euh, Господин председател, най-напред искам да поздравя Перванш за свършената работа. Не само защото принадлежим към едно и също политическо семейство, но и поради силата на нейните доводи. И не може да искаме секретарята да върши работата на депутатите. Изхождам от принципа, че доклада, който ни представя Перванш, е представен на всички депутати, което ни позволява да попълним празнотите в този доклад, ако има такива. Като казвам това, ще кажа, че съм съгласен с докладчика, че трябва да избегнем да дублираме работата на законодателните комисии. Нашата комисия е комисия създадена за анализ и размисъл, а не законодателна комисия и трябва да се придържаме към този мандат, въпреки че не можем да избегнем проблеми като економическото управление, издаването, емитирането на еврооблигации и така нататък. Но мисля, че всички трябва да направим всичко възможно, за да остане докладът а, достатъчно лаконичен. Той не трябва а, да става един вид нова Библия, той трябва да се ограничи само до най-важните въпроси. И затова мисля, че е, всички заедно трябва да се опитаме да е, е, заклемим отклоненията и злоупотребите, ако щете, в рамките на глобалната Европа и глобализирания, глобализирания свят. Това, което засяга и нас, което засяга и целия свят. Е, това са, това са отклоненията, които трябва да разкритикуваме. Това е наша мисия и трябва да посочим е, средствата, и то дългосрочни средства, за решение, намиране на решения. Радикални решения в добър смисъл на тази дума. Това значи новаторски решения, но същевременно а, е, решения реалистични – които в никакъв случай обаче не засягат така нашата мисия, политическа мисия. Благодаря. Сега давам думата на Оли Шмидт. Благодаря, господин председател. Uh, should, uh... Има една поговорка и тя твърди, че понякога бъдещето те изненадва толкова сме впечатлени от миналото и се ровим в него, че пропускаме да видим, че бъдещето вече е дошло. Така че не искам да повтаряме всичко. Така е. Но от друга страна трябва да видим какво се случва по-настоящем. По-настоящем са настъпили промени. Да не забравяме това, което се случва в Северна Африка. Добре, казвате не, но а, това, което се случва в Африка, оказва своето въздействие върху случващото се в Европа. И смятам, че всички, е, поне аз, сме изключително разочаровани от реакцията на Европа на случващото се в Африка. И това е отразено по някакъв начин или поне свързано с текста. Според мен трябва да помислим по този въпрос и трябва да го отразим в доклада. Надявам се, госпожа Берез да е съгласна с мен. Да, това, което казвам, всъщност е следното. Шест а, страници коментар сме направили. Един от аргументите ни е свързан с една обща иммиграционна политика в Европейския съюз. Това бе споменато и в а, първия доклад а, и е ясно, но то е пряко свързано с всички въпроси, всички проблеми, които възникват днес в Европа. Някои от колегите каза, че по-добре да имаме продукти, които да пристигат на пазарите ни от Северна Африка, отколкото бежанци. Какво означава това? Означава да променим търговската си политика, общата си земеделска политика. Не можем да пренебрегваме този въпрос. В противен случай ще продължим да работим толкова зле, колкото работихме последните 2-3 седмици. Наистина не смятам, Робърт, че можем да си позволим в който и да е доклад, свързан с политиките на Съюза, да не говорим по този въпрос защото това би било незачитане и на нашите граждани. Сега няколко бележки. Според мен трябва да говорим повече за кризата в еврозоната, а не за еврокриза. Защото ако искаме държавите извън еврозоната да се присъединят към нея, то трябва съвсем ясно да обясним, че това не е криза на самото евро на валутата, защото а, това се споменава в, а, някои държави, не само държави извън еврозоната. Първата част е свързана с държавния дълг и е, е, кризата на еврото. След това се говори и за еврооблигациите. Имаше много интересно е, заседание заедно с Европейската комисия и съм убеден, че коментарите, направени от колегата от комисията, чието име за съжаление си спомням, Берингер, добре, господин Берингер, Та, той говори изключително предпазливо и според мен и ние трябва да го запишем в а, своя доклад. Зная, че има различни становища и в моята група не всички сме съгласни, но в моята група пък винаги е така, там доста се спори. Трябва обаче да запишем, че ние като а, хора, изготвящи политики, знаем какво правим, а, а като че ли това не е ясно. Сега по отношение на европейската хазна. Що е то и какво би трябвало да представлява тази хазна? Това е, всъщност е въпрос, който ви задавам. Зная, че председателят искате, иска да обясните третата бележка във втора част, която е свързана с Deutsche Börse и Euronext. Така че предполагам, че той ще зададе този въпрос. След това Емиграционната политика, не я споменах вече. На трето място нова валутна система. Има ли нужда от нея? Мога да се съгласа с голямата част от а, текста, но е много общо всичко, особено що се отнася до институционалните реформи. Всичко това възможно ли е според вас да се случи? Ние не можем да си решим проблемите в Европа и изведнъж искаме света да реши световните проблеми. Да се създаде един нов а, съвет за економическа сигурност а, G20 от G20. Скептично гледам на този въпрос. Вижте как работи съвета днес Четвъртият въпрос. Повече Монте можем да кажем. МММ на латиница. Повече Марио Монти. Мо Марио Монти. Uh, В доклада на Подимата има доста такива идеи за повече Марио Монти. Пета точка е, е, облагането на данъчните операции е, ще гласуваме в Страсбург едната седмица по доклада на госпожа Подимата. Това беше едно упражнение от тип мисията невъзможна, но в крайна сметка не знаем какъв ще е резултата. Uh, I don't know, uh, actually. But, but we, of course, we have to have... Uh, така или иначе, Нещата трябва да бъдат записани и това, което гласуваме едната седмица, трябва да бъде отразено в доклада. Шестата точка оставям в ръцете на председателя. Господин Клинц има много ясно становище по отношение на тези фондове, тяхната употреба. Аз смятам, че те трябва да се използват по-прагматично, по-целенасочено и по-рентабилно, така че инфраструктурните проекти Европа наистина да извлекат полза, а нещата не стоят така днес. Най-общо казано, отново казвам, изпратихме бележките си и сме съгласни с резултата, съгласихме се и предходния път, но искаме да бъдем предпазливи по някои въпроси в формулировките и искаме някои общи заявления, свързани с случващото се в света днес. Е, искам да се спра на нещо, което казва моят приятел Оле. Не, не е разбрал точно. Това често се случва, не знам защо. Оле, а, съгласен съм с теб напълно, а, че всичко, на което сме свидетели в момента, е много важно и заслужава така много дълбок анализ. Но същевременно не смятам, че един подобен доклад а, трябва да включва подобни неща, защото много бързо и събитията ще го а, оставят в миналото. Николаус Хунтис. Благодаря, господин председател. И моля за извинение. В момента се придвижвам малко трудно за това и закъснях за заседанието и не можах да изслушам изложението на докладчика. Както винаги, нашия докладчик има много добри намерения. Не сме доволни обаче от междиния резултат. Въпреки това, трябва да оценим положените от нея усилия. Господин председател, ще изложа някои мисли по две-три точки които споделя и един мой колега от Холандия. Той днес, за съжаление, не може да присъства тук, но ще говоря от негово име. Първо, той ви благодари за извършената от вас работа и иска да изложи пред вас два много общи принципни аргумента. Първо, в Европа трябва да обмислим възможностите за по-добра, по-справедлива система за постигане на баланс между економическата и социалната политика. Според моя колега не трябва да оставаме безразлични към социалните последици от економическата политика. Той смята също така, че трябва да предвидим и социална клауза, която да цели запазването на работните места. Колегата ми смята също така, че като се вземат предвид решенията на Европейския съвет от месец март, трябва да проведем демократична дискусия трябва да стигнем до решенията по демократичен път, т.е. да дадем възможност на всички заинтересовани страни да изложат своите гледни точки, Същевременно трябва да обмислим и временното изключване на някои държави от еврозоната. Това са вижданията на моя колега. Той залага също така и на това да чуем становището на европейските граждани, чийто глас е Европейският парламент. Сега нека споделя своето лично мнение за проекта за окончателен доклад. Не бях съгласен с нещо, което обсъдихме преди време във връзка с междинния доклад. Опомена се, че не трябва да започваме дискусия по точките от междинния доклад, но има някои аспекти от него, по които още не сме постигнали съгласие. Не мога да изразя съгласието си с някои от тези точки. Докладчикът, разбира се, се е опитала в настоящия документ да актуализира информацията. Той е доста лаконичен, така че няма достатъчно яснота по някои точки. Но нека въпреки това изложа виждането си. Първо, по уводната част. То евро авто, кафе авто. Не съм съгласен с това, че трябва да правим разлика между кризата в еврозоната и кризата на еврото. Според нас проблемите, пред които сме изправени, са свързани с еврото. Ясно е, че не можем да отделим двете кризи, тази в еврозоната и тази на еврото. Това не е логично, не е справедливо и не е ефективно. Мисля, че трябва да положим основите на общ, силен бюджет, необходимния е механизъм за предоставяне на кредити. Трябва да създадем орган, който да представлява последна инстанция, пред която държавите могат да кандидатстват за кредити. Кризата, на която сме свидетели в момента, не е единствено криза на еврозоната. Смятам, че сме изправени пред проблеми с еврото. Тези проблеми съществуват още от самото му въвеждане и сега плащаме цената за тях. Имам няколко коментара и по държавния дълг. Според мен е необходимо най-напред да разгледаме качествените параметри на кризата с държавния дълг и с държавните дефицити. Нека ви изложа ситуацията в Гърция. Настоящата криза там е свързана с събитията в банковия сектор, както и с множеството дружества, които трябваше да обявят несъстоятелност. В Гърция Изпухнаха и редица скандали във връзка с корупция. В някои от тях бяха замесени и германски дружества. Може би би трябвало да се създадат структури, които да контролират положението и да проучат причините за задлъжняването на държавите членки. Европейският съюз все още не е успял да ограничи спекулативната дейност. Още един коментар по точка 2 и по-точно във връзка с еврооблигациите. Според мен, новите институции, като например Европейската хазна, не могат да разрешат проблемите. Независимо от това дали ще променяме бъдещата си политика или не, тези нови институции според мен няма да разполагат с ясен мандат. Няколко думи за Международния валутен фонд – това е неговата роля. Единствената му роля се състои в това да се намесва в финансови и економически катастрофи, като още повече влушава положението. И поне това е нашето становище. Имам и още коментари, но ще ги направя по-нататък. Ще завърша със следното. Мисля, че Що се отнася до стратегията 2020 за конкурентоспособността в Европа, ако можем да постигнем целите по тази стратегия с промяна на структурата на бюджета, то това не е възможно. Мисля, че е иллюзия да се надяваме на това. Трябва да се погрижим за някакви други промени – ще ви дам пример с ситуацията в Ирландия и Гърция. Там се стига до крайности при промените в структурата на бюджета. Постоянно се съкръщават средствата по инвестиционни програми, например, и така не се дава никакъв шанс на двете държави да постигнат економически ръст. Затова мисля, че тази връзка между стратегията 2020 и бюджета, така както е заложена в документа, не е реалистична. И следващият оратор, колегата Пиети Канен. Най-напред искам да благодаря на нашия докладчик за свършената работа. Съгласна съм с това, че не трябва да се връщаме към това, което вече сме решили, към предишния доклад. Не трябва да дублираме законодателните инициативи на другите комисии. Съгласни сме с амбициозните и конкретни предложения. Или пък с това, че трябва да търсим подобни амбициозни и конкретни предложения. не сме съгласни, че трябва да продължим да се впускаме в анализ на историята, как сме стигнали до тук. Искам да спомена няколко важни въпроса. Въпроси, които, по които мисля малко по-различно, отколкото колегите, които се изказаха до сега. Мисля, че трябва да повдигнем въпроса за държавния дълг така по-твърдо, по-сериозно. Това се отнася до това как виждаме предпоставките за растежа. Не може да продължава безкрайното увеличаване на бюджетните дефицити. И за това и на национално, и на европейско равнище ни е необходим метод, който ще помогне драстично да намалим нивото на задлъжнялостта, но без да забравяме справедливостта и необходимостта от инвестиции. Инвестиции в иновационни стратегии, в рисков капитал и така нататък. И много ни се иска така да намерим някаква категорична препоръка в това отношение. Сега по отношение на глобалните дисбаланси и глобалното управление. Не знам дали сливането на Евронекст и е, Германската фондова борса е е, такъв голям е, проблем. Е, так, си по-различно виждам ролята на тези институции. Колкото до новата парична система и глобалната система, мисля, че трябва да се върнем към въпроса за това какво трябва да се прави МВФ. Не само да следи е, действията на цените членки, но да бъде така една организация, цялостна глобална организация, която следи за стабилността на световната финансова система. И би, се иска да се върнем към като разгледаме едновременно финансовата страна на въпроса, МВФ и ресурсите, ресурсите с които разполагат тази организация и е, други, заедно да разгледаме това, заедно с други е, въпроси на глобалното управление. Uh, не знам дали има смисъл да опитваме да формализираме Г20. За мен това е един по-скоро неформален съюз на държави. И какво искаме? Искаме повече голямо внимание се обърне на вътрешния пазар. Ние казахме го по време на дискусиите. Необходимо са повече европейски средства за поощряване на заетостта, на създаване на общ енергиен пазар, нещо, което, което нашата група не е един път е настоявала. Това трябва да бъдат следващите крачки. И е, също така в рамките на пакта за растеж, държавния дълг, е, има голямо значение, но голямо значение има и как използваме нашите средства за поощряване на инициативите за насърчаване на растежа. И накрая въпросът за облигациите, дълговите облигации. Както знаете, въпросът е за данъка върху финансовите транзакции също има голямо значение. Благодаря. You please. Колега Пансаре. Joo, kiitoksia. Puhun, puhun suomea, koska täällä on erinomaisia tulkkeja. Благодаря. Първо искам да благодаря на преводачите и за това ще се възползвам от техните услуги, ще говоря народния си език. Шест ключови въпроса. Те наистина са формулирани много стегнато. Може би трябва накратко да обърнем внимание на въпроса какви промени настъпиха след настъпването на кризата. Тези промени могат да бъдат отразени в настоящия документ и в какво се състоят те. Първо, политическите системи увеличиха значението си. През изминалите години либералната идея бе, съществуваше само на хартия, но в момента имаме нужда от помощта на политиката. Тя трябва да може да функционира на практика. Но какво означава това конкретно? Не знаем какво ще ни донесе бъдещето по отношение на амбициозните предложения на комисията, които тя отстоява, и които се обсъждат в парламента. Националните парламенти също ще вземат отношение по тези предложения. Така че в момента не знаем а, кои от тях в крайна сметка ще бъдат претворени в политически решения. Политиката ще бъде мерило за тези предложения. Какво не се промени? и нашият председател Клинц нееднократно го е подчертавал. Не се промени нищо по отношение на моралния аспект. ръководителите на банки се водят от погрешните стимули, ако мога да кажа така. Не бе направено нищо, за да се промени моралът. Всички продължават да действат така, както действаха и преди. Искам да споделя нещо и да добавя нещо към точката за стратегии в областта на образованието. Тя трябва да бъде обвързана, според мен, с моралния аспект. В документа се посочва, че Не трябва да се предоставят неограничено премии. Но именно по тази точка за стратегиите в областта на образованието би трябвало да използваме германския термин образование, който в буквален превод може да означава изформиране – И именно тук се намесва моралният аспект, аспекта на формирането на отношението, на мисленето. Ето защо, може би, трябва в тази точка да упоменем образование и да използваме именно германския термин. Но като цяло съм доволна от шесте ключови въпроса. Надявам се и в окончателния доклад те да бъдат изложени също така сбито. Благодаря. Председателят, благодаря. Елиза. Eu quero também cumprimentar a relatora, tal como colegas que falaram antes já o fizeram. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на докладчика. Много е трудно, според мен, да обединим всички аргументи, изложени в хода на дискусията, по време на анализа на документа, както и да обединим всички идеи, съдържащи се в доклада. За това ще се спра по-подробно само върху някои елементи, съдържащи се в шесте въпроса. Нямам намерение да критикувам докладчика, просто искам още веднъж да обобщя някои от ключовите елементи и да наблегна на тях. Съгласна съм с така предложената структура от 6 въпроса. И ако се вгледаме в нивата, на които са поставени тези въпроси, то това ни навежда на мисълта, че точка първа, първи въпрос трябва да бъде разработен малко по-подробно. Именно този въпрос визира много трудната ситуация, в която се намира в момента Европа за разлика от въпрос 2 и въпрос 3. Те са много важни, но всички знаем, че по тях по-бавно ще постигнем напредък. И така, мисля, че в сравнение с въпрос 2 и 3, въпрос 1 е по-слабо развит. Изложени са недостатъчно категорични аргументи. Именно този въпрос е важен, тъй като се отнася до Европейския съюз. Още нещо по въпрос едно. Мисля, че в тази част трябва ясно да заявим, че Европейският съюз не е изправен пред подобни проблеми, като проблемите, проистичащи от глобалните дисбаланси, проблемите, пред които са изправени Китай и САЩ, не са относими към Европейския съюз. Мисля, че Европейският съюз има сравнително балансирани отношения в економическо отношение с останалата част от света. Проблемите, пред които сме изправени в момента, са следствие от вътрешни проблеми, свързани с финансирането Еврото няма същите проблеми като долара или американската економика. Проблемите, пред които сме изправени, по-скоро проистичат от вътрешните дисбаланси на ниво Европейски съюз. И въпросът, който възниква, е дали да се сближават или да се раздалечават отделните економики. Трябва да укрепим европейската валута. Трябва да постигнем сближаване на економиките и то не само в номинален аспект. По въпрос едно, мисля, че трябва да се изложи именно необходимостта от такава обща укрепваща структура – Смятам също, че в средно и дългосрочен план трябва да отправим послание за това колко е важно да се коригират дисбалансите в краткосрочен план, но особено важно е да се коригират те и в средно и дългосрочен план. Трябва да увеличим заложените целеви средства, както в средно, така и в дългосрочен план – Ако не изложим всичко това в доклада, то ще създадем впечатлението, че целим само постигането на краткосрочни цели, а те трябва да бъдат обвързани с средно и дългосрочни цели. Трябва също така в доклада да се опомене и бюджетната стабилност. Ще спомена и още един важен аспект – който се разисква в момента, а именно хармонизирането на системата за корпоративно данъчно облагане. В момента обмисляме сближаването на отделните системи. За това би било добре да постигнем сътрудничество и координация и в тази област. Не би трябвало Европейският парламент да предлага цели, които са по-малко амбициозни от заложените цели в пакета от мерки за конкурентоспособността. И именно Корпоративното данъчно облагане е тясно обвързано с конкурентоспособността. Е Важно е, според мен, да създадем структури и за финансов надзор. Те са все още в зародиша си. И ако отправим ясно послание че смятаме да предприемем решителни действия на ниво Европейски съюз и да засилим общностния подход, то тези надзорни органи ще разполагат и с по-добри инструменти за борба с кризата. Може би трябва да опоменем въпроса за надзорните институции по, в частта по въпрос 1. Преминавам към въпрос 2 и ще се позова на казаното от Оле Шмидт. Тук трябва да добавим коментар за връзката между различните економически оператори в световен мащаб. Трябва да подчертаем връзката между имиграционната политика и политиката за развитие. Защо емигрират хората? Защото нямат подходящи условия в родните си страни. С други думи, трябва да доразвием политиката за развитие и да я обвържем по-тясно с имиграционната политика и с външните си отношения. Мисля, че именно това трябва да бъде споменато тук в частта за глобалните дисбаланси. По част трета, мисля, че по-доброто заглавие би било международна парична система. Когато прочетох формулировката нова парична система, си помислих, че тя визира единствено Европа. Затова, за да бъдем по-ясни, трябва да формулираме международна парична система. Трябва да упоменем и данъчните убежища. Те бяха на дневния ред в рамките на дискусията, но после като че ли изчезнаха. Никола Саркози постави на дневен ред тази тема по времето на френското председателство и мисля, че отново трябва да се занимаем с този въпрос. Трябва да споменем и необходимостта от сближаване на международните системи за надзор на финансовите пазари. Мисля, че това се обсъжда в момента в рамките на транс... трансатлантическия диалог. Този елемент трябва да е включен в всички наши идеи за нова парична система. Сближаването на надзорните органи е и тясно свързано с хармонизирането на регулаторните практики на международно ниво. По точка 4 искам да упомена само необходимостта да подчертаем факта, че Европа се нуждае от обща промишлена политика и ясен дневен ред в областта на енергетиката. Много ясно трябва да подчертаем тази необходимост. Останалите си коментари ще предоставя писмен вариант. Като цяло, до голяма степен съм съгласна с изложеното в документа. това, което изложих, е просто опит да го допълня. Председателят благодаря. И преди да дам думата на следващия оратор, нека сам аз направя няколко коментара. Първо, Изложението на Перванш бе изцяло в съзвучие с предложенията на координаторите. Този документ е и резултат от техните предложения, а именно 6 въпроса, които да очертаят и структурата на окончателния доклад. Доволен съм, че Перванш се придържа към този подход и мисля, че не трябва да внасяме промени в него. Обсъжданията с представителите на националните парламенти ясно показаха, че всички те искат докладът да е кратък, да съдържа и ясни, точни формулировки. А що се отнася до заключенията, то те могат да бъдат изложени в 7 точки. За това се споразумяхме с представителите на националните парламенти. И преди да се спра подробно върху отделните точки, ще взема отношение към казаното от Оле Шмидт със Северна Африка. Свидетели сме не само на човешки трагедии, те разбира се са много важни и ясно подчертават необходимостта от обща европейска политика – но става въпрос и за нещо друго, а именно, че Европа още веднъж показа, че не е способна да предприеме действия при такива кризи и Обединените нации и Съединените щати вече предприеха мерки, а Европейският съюз закъсня. И не за пръв път показваме, че не сме способни на незабавни действия. Подобни кризи ясно показват в какво се състоят недостатъците ни. именно на тези недостатъци трябва да обърнем внимание. Трябва да покажем, че Европа е способна на единни действия. Не веднъж сме отбелязвали, че Европа трябва да говори с един глас и че трябва бързо да взема решения, които ясно да излага и да отстоява спрямо партньорите си по света. Ето това трябва да променим. По римска точка 1 не съм съгласен с Николаус Смятам, че кризата на еврозоната не е единствено криза на еврото. Това е криза свързана с държавния дълг, с задлъжняването на частните субекти, както и с липсата на конкурентоспособност. В документа не се упоменават публичният дълг и задлъжнялостта на частните лица. Мисля, че трябва да бъдат упоменати тук. По първия въпрос, мисля, че Перванш е права, като казва, че не бива да повтаряме дискусията, която вече се води в Комисията по економически и парични въпроси. Трябва да се съсредоточим върху дългосрочната перспектива. Затова съм съгласен с това, че тук се говори за европейска хазна в средно и дългосрочен план. Какво се има предвид с това? стигнахме до извода, че единната валутна политика изисква много по-силна интеграция на отделните фискални и бюджетни политики. Във връзка с това може евентуално да се използва европейската хазна, но възможностите за това трябва да бъдат обмислени. Точка втора за глобалните дисбаланси и глобалното управление. Част от глобалното управление е структурата на Г20. Затова, според мен, частта за Г20 трябва да бъде включена във втора част. А Международният валутен фонд трябва да бъде изрично упоменат в точка 3, където се говори за новата парична система. Що се отнася до сливането, на Deutsche Börse с а, Нью-Йоркската фондова борса, то все още не е факт. Все още се водят а, преговори и това сливане не е единственото по рода си. В момента, например, се водят преговори между Сингапур и Австралия за сливане на техните фондови борси. Защо борсите се опитват а, да се обединят? Просто защото загубиха много пазарни дялове. Говоря за традиционните фондови борси. Към момента германската фондова борса Deutsche Börse разполага с много по-малко пазарни дялове, например, отколкото преди 5 години. Така че не е очудващо, че в момента се водят подобни преговори за сливане. Мисля, че ако въпросното сливане бъде осъществено, то това ще даде шанс на европейския континент. Но това не е съвсем ясно, тъй като една голяма част от акционерите на германската фондова борса са американци. Но ако сливането се осъществи, то ще дадем известен шанс на Евронет и на Франкфуртската борса. Така че това сливане ще си има своите предимства. По точка втора не съм съвсем сигурен дали можем да говорим за съвет за економическа сигурност на ниво ООН. Знаем, че е спорна ролята на Обединените нации тъй като до момента бяхме свидетели на доста грешки. Така че според мен не е абсолютно необходимо да се слива дейността на Г20 и ООН. Според мен Г20 трябва да надхвърли в бъдеще ролята си на чисто дискусионен форум. Тоест, вземаните от тази структура решения трябва да са с обвързващ характер. В момента се водят много оживени дискусии на ниво Г20, вземат се някакви решения, но като че ли почти никой не се придържа към тях. Европа от части ги следва, но останалите държави просто им се присмиват. По точка четвърта МММ, латинското съкръщение за повече Марио Монти. Няма какво да кажа по това. Говорихте за стратегиите за образование. Те са изцяло в ръцете на държавите членки. Така че трябва да помислим за това какви европейски политики да разработим, които да не влизат в конфликт с компетенциите на държавите членки. Следващата точка, точка 5 отвъд европейското економическо управление. Мисля, че тази точка трябва да е в края на доклада т.е. бих разменил местата на точка 5 и точка 6 и бих поставил точка 5 в заключенията. По точка 6 Съдейки по развитието на кризата в отделните държави, то можем да кажем, че структурните фондове и фондовете за сближаване много често не се използват съгласно първоначалната си цел. Да го кажем съвсем ясно, пилеят се пари, Средствата по тези фондове се освояват като заместители на бюджетни средства, вместо в дългосрочен план да стимулират развитието на държавите. Трябва да обърнем внимание на това в доклада, трябва да изтъкнем необходимостта от по-строги механизми за надзор на освояването на средствата. Това бяха коментарите от моя страна. Мисля, че полуката, която си извлякохме от а, затрудненията при изготвянето на междиния доклад, а, сега се оказа от полза. Напредваме доста по-бързо. Знам, че Николаус Хунтис е разочарован. Той и неговият колега изложиха идеи, които не са отразени в настоящия документ. Чудесно обаче, че Николаус Хунтис и колегата му участваха в работата обаче. За разлика от някои други, чието имена са само на хартия, но не участват активно в работата où les législatifs m'ont tenu un peu éloigné de la commission de la crise et je ne vais pas à la fin arriver pour... Euh, не можах да дойда на време, тъй като трябваше да бъда другаде. И тъй като очаквах, участвах в... Именно по това, че съм участвал в законодателната работа по тези въпроси, бих искал да се върна на това, че нашата комисия не е законодателна комисия. Ако тя не е законодителна, тя все пак има за цел да а, предложи, направи предложение, да направи анализ и да вземе решение. Тоест, трябва да видим как до сега поне се предлагат а, взетите законодателни решения. Мисля специално за надзора. А, очевидно е, че трябва да се подобри надзора в финансовата област, но днес вече съществува надзор, неговите принципи са а, в действие. И значи трябва да видим а, как се предлага, прилагат тези принципи, как се прилагат тези а, правила. Те се прилагат от а, лица, които нямат нито моралният авторитет, а, а, нито възможността да осъществяват такъв а, финансов надзор, какъвто би ни се искало да видим тук идва проблема за управлението. Управлението, което трябва да осигурят страните. Знам как се правят изборите за бордовете на надзорните органи. Тези, които не са спечелили в преговорите между съвета и, и комисията и парламента, за да може да се постигне истински напредък в надзора, днес са се съюзили с хората, чието интереси не бяха а, защитени и а, а, трябва да кажем обаче, че борбата не е свършила. Парламента трябва да има власт не само да размишлява, както се говори тук, но нашата комисия, тази комисия трябва да покаже как трябва да се прилага вече приетото законодателство и в каква насока трябва да бъде прилагано съществуващото законодателство. По този начин ще можем вече да започнем да решаваме проблемите, пред които сме изправени. Ролята на тази комисия е именно да очертае перспективите и да даде надежда за намиране на решения. Колкото до останалото, съм съгласен, че докладът трябва да бъде ясен, кратък, четим, за да могат нашите гражданите да видят какво всъщност предлага Европа. Именно в сегашният е, период на евроскептицизъм, на затваряне на някои от целите членки в себе си, Европейският парламент трябва да даде надежда за това, че могат да се намерят пътища за решаване на проблемите. Благодаря. Перванш. Е, Искаш ли да включиш част от тези коментари и си мисля, че наистина парламентът не е напълно удовлетворен от начина по който съветът, нарушавайки Лисабонския договор поне по дух, действа като междуправителствена организация по някои изключително важни въпроси, които засягат също така и бюджет. Да, поне биха стрували скъпо за гражданите на Европа, а парламента като че ли изобщо не е включен и това е напълно неприемливо. Трябва да поговорим по този въпрос със сигурност. Преди мъничко заявих, че от 15 имаме бележките на 15 държави и членки по нашия, нашата анкетна карта. Националните парламенти като че ли не изявиха голямо желание за нашите предложения, свързани с повече Европа, повече бюджет за Европа. Не се изразиха ясно по този въпрос. Може би също така, защото е, се притесняват, е, че самите те ще загубят е, влияние. Това може да е така, може и да не е, но наистина работата ни е много трудна. Трябва да убедим хората, а това не става от днес за утре. Важно е обаче да започнем да мислим по този въпрос а, и да работим по него. Докладът трябва да бъде наистина сбит, да бъде четим и перванш, е, съм сигурен, следва тези принципи. В края на цялото това упражнение трябва да можем добре да документираме работата, която е влязла в написването му. Имаше много доклади, тематични становища, работни срещи, ателиета и така нататък. Всичко това трябва да бъде събрано е, в е, определен документ, ето това е работата на нашата комисия в крайна сметка. Това е документацията по доклада. Можете да прочетете тази документация, можем да заявим. Кога ще е готово това, не е важно. Дали преди лятото, след лятото. Важното е всичко да бъде събрано, всички възможни протоколи, документи и така нататък. Имаш думата преванш. Е, Ако ми, ако ми разрешите, искам да отговоря на някои от направените изказвания, защото а, не често имаме възможност за подобен обмен на мнения. И мисля, че времето ми позволява да отговоря подробно на зададените въпроси. А въпреки, че някои вече си тръгнаха, все пак надявам се, че са останали достатъчно от онези, които се интересуват от а, моята реакция. Преди всичко искам да отбележа, че във връзка с вашето предложение, господин председател, да разменим да разменим местата на пета и шеста точка, нещо с което съм напълно съгласна. Като се остави това на страна, няма никакви други възражения срещу структурата на доклада. Абсолютно съм съгласна да разменя местата на точка 5 и 6 да реорганизираме начина по който са е изложени в точки 2 и 3, нещо с което също съм съгласна. И, и веднага ще е, отговоря на това, което каза колегата Оли Шмидт. Мисля, че това трябва да вдъхнови е, началото на нашата работа в окончателната фаза на нашата работа. Съгласен съм с това, което той каза. Наистина, макар и да говорим за финансова, економическа и социална криза, не можем да не кажем нито дума за това, което е повод за загриженост на всички нас, европейците, пък и на нашите съседи. И искам да спомена три въпроса във връзка с нашия доклад. Първото, което искам да кажа, е, че това, което става в Африка, показва още един път, че никога не трябва да подценяваме значението на нашите основни ценности на демокрацията, на благо... стремежите, стремежи благодарение, които подхранва образованието, благодарение на него, към нещо по-добро. Това е едно първо послание, което на всяка цена трябва да отправим към света. Второ послание, за което свидетелства и историята, мисля, че Оли Шмидт също го спомена – Аз е, така бях удивена, изненадана, когато режимът на Бен Али така бързо рухна. Защото видях да, успоредица с това, което стана в Унгария по време на смяната на режима там. И тогава работех с Лоран Фабиус в националната френската, френския парламент и е, отговарях за организиране на един е, колоквиум, който се казваше открив, отваряне на изток, е, възможности и рискове. И когато гледаме положението в Унгария днес, пак се връщам към формулировката възможности и рискове. И от тук идва тук и нашата отговорност. Това ни задължава. Задължава ни в светлината на това, което се случва в светлината на събитията, да ги вземем предвид. Не става дума само за финансовата помощ, която може да отпуснем. Не става дума за ликвидността, за средствата, които банките веднага ще бъдат готови да отпуснат на тези пазари. но а, не трябва да забравяме това, което спомена госпожа Яконсън. Въпроса за образованието, въпроса за създаването на правова държава, на средства, а, чрез които да се предотврати разширяването на корупцията. А, защото въпроса за създаването на съвременна държава, със своя полиция, със своя своя съдебна система, със своя данъчна система, не става от днес за утре. И това е второто, което искам да кажа. И третото, което се спомена. Също както стана на конференцията в Копенхаген, трябва да кажа, че госпожа Ашдън направи нещо много различно от госпожа Льот Мари но това е отделно. Но нашите е, съседи са наша историческа отговорност. И Лисабонския договор ни дава право да бъдем в, на първите редици в подобен случай. А не е, инициативата да оставим в ръцете на САЩ или на когото и е да била друг. Очевидно искаме се нашето послание да бъде ясно, да бъде разбираемо, да бъде а, лаконично. А, искаме се това да бъде резултата от нашата работа. А, съгласен съм с госпожа Бастос, но трябва да кажа, че с някои неща не съм съгласна. Не с всичко съм съгласна. работата на секретарята се опира на работата на политическите групи. И на този етап сме стигнали. Ако иначе, не знам, ако нямахме тази основа, не знам как бихме могли да работим. И искам да го кажа съвсем така официално. Тази работа е резултат, повтарям го, тази работа е резултат от синтеза, който секретарята е направено на работата на политическите групи. Очевидно не всички ще видят всичко, което са казали или искали, отразено тук. И като докладчик, на базата на именно този синтез, на базата на възоснова на това, което вие казахте днес, се опитвам да формулирам едно ясно политическо послание. до, което бъде готово до 26 март. E, Но изправена съм пред една сериозна трудност. На пета страница на документът, който е пред мен, се, се казва, Европейския съюз трябва да се съреточи върху своите основни дейности, двоеточие, услуги, и тук не съм съгласна. Не, това е въпрос, който може и да е така, но не сме го обсъждали достатъчно. А, мисля, че а, кризата показва нещо съвсем друго. Имаме нужда да разчитаме на собствените си сили, имаме нужда от промишленост и е, за да осигурим продоволствената сигурност, да има продоволствена сигурност, е, работни места, е, развитие на цялата територия, така че не съм съгласна с това ударение върху услугите, в случая с финансовите услуги, по-скоро отколкото върху реалната економика. Динамиката на нашата работа е ясна. Не трябва да се намесваме в законодателните законодателната работа на другите комисии. Тук съм напълно съгласен с всички. Оли Шмидт, мисля, че ви отговорих по въпроса за Африка. Много благодаря, че споменахте този въпрос, защото напълно сте прав. Когато го свързвате с въпроса проблемите на емиграцията, в един идеален свят би трябвало, разбира се, да отворим пазарите си за продуктите на Африка, за президента на Африка, не за, за емигрантите от, от Африка. Но вие знаете, че ние преживяваме един демографски дефицит и че в бъдеще ще имаме нужда. Това го спомена и генерална секретар на ООН в една чудесна реч, която често си спомням. Европа ще има нужда от африканска работна ръка. И е, ще имаме нужда не в далечно бъдеще, а още утре. Така че, ако има революции, които позволяват нашият економически модел да бъде възприят е, другаде, виждаме а, какво става в Испания и в други страни. Емигрантите се връщат в а, страните, от които са дошли. А ние трябва да имаме политика, която да задържа тези емигранти тук, да бъдем привлекателни за тях. Поне от тези, които са вече на наша територия. И затова а, а, мисля, че по този въпрос а, трябва да помислим. Надали ще стигнем до консенсус, но по въпроса за иммигрантите а, и а, тяхното интегриране, равенството на техните възможности и равенството на достъп до социалните придобивки е особено важно. Са особено важни. по въпроса за координацията на действията, по въпроса за пътя към федерализма. Може да се направи повече и Централна, и ЕЦБ, и други органи наред с това, което правят за оценка на економическото положение, имат е, и още други неща, които могат да свършат. Господин, на който говори за социалните е, въпроси, социалните е, клаузи, с него съм напълно съгласна. Прав сте и за нещо друго. След това, което каза господин Шмидт, вие подчертахме, че е, съществува криза на еврозоната, но не, е, но не е криза на еврото. Но еврото като, като такова никой не го успорва. Несъмерно, във Франция господин Меланшон и други няма да се съгласат с това, което казвам. но през целият изминал период е, стана ясно как е, политиците, когато бъдат изправени до Сената, правят всичко възможно, за да спасат е, нашата обща валута. Може би това противоречи на това, което те са говорили и мислили в миналото. Става дума за госпожа Меркел и господин Трише независимо от това, което са мислили преди това, те заедно направиха всичко възможно за спасяване на еврото. Но, като имаме всичко, преди всичко това, критиката към еврото, критиката към мастерските решения са вече, е вече в миналото. Вече 12 е, години след влизането в сила на еврото, с, като има предвид кризата, която преживяхме, Изправа е госпожа Ферера. Нашите дисбалансите в, евро, в еврозоната и в рамките на Европа са, така, задълбочиха, станаха много по-сериозни, отколкото външните дисбаланси. C'est bien le rééquilibrage du pilier économique et les conditions dans lesquelles on peut. Наред с това, Може да си играем с думите и да кажем не, не, самата валута, единна валута е в криза, е в криза е еврозоната. А, но, но това няма да, да ни даде нищо. По въпроса за е, Жевен, е, съгласен съм с опасенията, които бяха изказани тук. Знам какво става в съвета, знам всичко, което се говори по е, въпроса за създаване на пакт за конкурентоспособността, но искаме се ние да се съгласим е, истинската че истинската структурна реформа в Европа, от която имаме нужда, е, това е реформата на образованието. разбира се, тук идва въпроса и а, как ще се финансира тази реформа. Благодаря на госпожа Пети. Благодаря за това, че тя подчерта връзката между държавния дълг и, и е, възможността за економически растеж. По въпроса за фондовата борса, искам тук да кажа нещо във връзка с това, което председателя каза очевидно, съгласен съм с това, което той каза за фоновата борса, но ние трябва да се попитаме какви ще бъдат последиците от това и каква динамика ще се породи. Може би, можете вие да ми кажете. За мен ми се иска да имам едно ясно виждане за това, кои са собствениците на Deutsche Börse на, на, на, кои са собствениците на германската фондова борса? В, в финансовата и економическа комисия, във връзка с докладът на госпожа Берн, съм внесла изменение, съгласно в което се казва, че духът на многостранните търговски системи, така наречените МИФ, е, са из, изцяло е, в противоречие с него влизат решенията е, от Ливерпул. И аз с вас напълно съм съгласна с вашите опасения. Необходимо ни е ясно, прозрачно функциониране на, на пазарите. А трябва да принудим пазарите да функционират прозрачно, да знаем какво става. А, и това не, е не е защото. А, не, е- това не е защото жертвите, борците са жертви на а, така, а, черните, на, на, на, на, на, на, на неясните обединения. lorsque nous avons évoqué avec euh, euh Barnier а, и да, тук и и въпроса за компенсациите. Целите на американските инвестиционни банки а, да имат в Нью Йорк такъв орган а, за компенсиране и според мен това сливане допринася за постигането на тази цел. но както може би знаете, а, е, а, е, това не е един път сме споменавали по време на нашите дискусии. И сега от платформите за анонимна търговия с финансови инструменти да минем а, към а, един друг въпрос. Елиза Ферера, а, напълно съм съгласна с вас. Въпроса за реалната конвергенция и номиналната конвергенция. конвергенция, вече казах, това, което мисля по въпроса за иммиграцията. И въпреки, че вече повдигнахме въпроса за данъчните обежища, мисля, че той трябва отново да влезе в нашия дневен ред, включително и в дневния ред на Г20. господин председател, по въпроса за Африка вече казах какво мисля. По въпроса за съвета за сигурност или съвет за сигурност, економически съвет за сигурност на ООН. Значи, те са на заседание с координаторите и докладчиците в сянка, трябва да помислим какво искаме да направим по този въпрос. Ако трябваше аз да създам една работна група по бъдещото управление и бъдещата реформа на международните финансови институции, надали бих я създала тази работна група по много различен начин, отколкото тя е, сама по себе си съществува в, в лицето на координаторите и докладчите в сянка. В първия доклад казахме, че g 20 такова каквото съществува сега, позволява на китайците да си разиграват коня. Но МВФ е свързан, неговата дейност е свързана с въпроса за реформата на ООН. Е, е, мисля, че трябва да се един-два часа да се поработи. Съвсем конкретно по тези въпроси да се помисли, мисля, че това е не, не, не е маловажно. Господин Гозес, е, приканвам ви да прочетете точка 5.3 от подготвеният документ. И докладът а, а, ще бъде полезен във връзка с това, което казвате, но ще отиде малко по-далеко. Как се как става номинацията на членовете на тези съвети? А, но за нас това е, е един етап и несъмнено трябва да вървим по-нататък в посока на това ние да можем да участваме в е, номинирането и избирането на членовете на тези съвети и на тези надзорни органи. И накрая ми се иска в крайна сметка, най-накрая, да може да обобщим е, свършената от нашата комисия работа и е, в светлата на опита на анкетната комисия на Френския парламент, която познавам, ще кажа следното. Ако искаме да успеем, не трябва е, да пропускаме, да споменем качеството на работата, свършена през първата част на този мандат. И е, това несъмнено е, може да бъде проблем за някои, които не са участвали с писмени приноси, но трябва да кажа, че получихме от всички, които, всички участници тяхната активна подкрепа и тяхната помощ. Благодаря. Председателят, с това приключихме работата за днес. Благодаря ви за участието и за активното ви участие в работата. Приятен ден!